Allora, care colleghe e cari colleghi, procediamo al voto per eleggere i questori. И така, драги колеги, пристъпваме към избор на квесторите. Пет гласувания трябва да проведем, т.е. пет са постовете, седмина са кандидатите. За това се налага да гласуваме. А, същите колеги, които бяха преброители при изборите на председател и заместник-председатели, ще бъдат преброители и сега. Искам да попитам дали сте в залата. Господин Борселино. Господин Борселино, в залата ли сте? Согор! Всъщност госпожа Борселино. Колегата Собор Панайотов пред, присъства? Не, не присъства. А, пак. А, l'onorevole Панайотов ми ми comunicano че е stato sostituito l'onorevole Пак. Господин Панайотов, е, разбираме, е заместен от е, колегата Пак. Herr Präsident, ich bin heute Morgen nur Госпожа Пак. Тъкмо влизам, господин председател. Имам група посетители, може би някой друг да поеме тази функция, тъй като съм много заета с посетителите си. Председателят няма проблем, а господин Панайотов се яви. Значи няма проблем. И той може да бъде преброител колегата Пок, Баго присъстват. Калиновски. Много хубаво. Калфин. Перело. Перейро Родригес. Да. А госпожа Борселино? Тя в залата ли? Прекрасно. Значи всички преброители са на място. Potete recarvi presso le urne. Сега е добре а, да идете до урните. Предполагам, че разполагате с бюлетините. Надявам се, че са раздадени. Ако не са били раздадени, е, моля да бъдат, за да започне гласуването. Quindi da, da questo momento si può votare. Можете от този момент нататък да гласувате. Гласуването е започнало. tuo supporto. Onorevole Silvestris. Президенте, Прего. Господин Силвестрис. Може би не казахте това, господин председателю. Но може ли да се гласува едновременно за няколко кандидати? Това не разбрах. Cinque воти. Да, трябва да гласувате за пет имена. Пет имена. Onorevole Silvestris, si possono dare 5 voti. Господин Силвестри, можете да подадете пет гласа. Гласувахте ли всички? Заповядайте, заповядайте. Колега Гоцолино. Ma dove va a votare? Ah,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 А ah. questo punto possiamo dichiarare... Мисля, че можем да обявим гласуването за приключено. Резултатите ще бъдат съобщени в 15 часа. Вдигам заседанието.